Muy buenas tardes. Queridas. Добър ден, уважаеми колеги. Добър ден на всички. Добре дошли, драги колеги, на заседанието на Комисията по граждански свободи. Както обикновено имаме натоварен дневен ред. Предстои ни много работа. Много точки в дневния ред. Три часа, каза председателят. И след това още един час с делегацията на Полския парламент от 6.30 до 9.30. А, поправи се председателят до 7.30. От 6.30 до 7.30. Всички сте добре дошли там. И така, да започваме най-напред. Преминаваме към приемане на дневния ред. Искам да отбележа, че точка номер 5 и точка номер 6 за споразумението между Европейски Исландия и Норвей и Норвегия са отложени за заседанието, за следващото заседание на комисията. Вместо това предлагаме да включим друга точка. Стратегия на Европейския съюз за включване на ромите. Докладчик е Ливия Ярока. Днес тя ще представи равносметка, докъде са стигнали нещата и също така график за бъдеще. Ако няма възражение, да приемем, че дневния ред се приема. Преминаваме към втора точка от дневния ред, която е съобщение на председателя. Тук предлагам да одобрим препоръките на координаторите, на координаторите за назначаване на следните докладчици. Госпожа Дебора Серакяни за предложението Харватска да бъде асоциирана към Европейския център за наблюдение на наркотиците. Второ, госпожа Соня Алфано, доклад по собствена инициатива за организираната престъпност в Европейския съюз. Трето, господин Денис Де Йонг, доклад по собствена инициатива по подхода на Европейския съюз към наказателното право. Все още предстои председателския съвет да даде своето разрешение. Ако няма възражения срещу тези препоръки, можем да приемем, че те се одобряват. Накрая на това обикновено, обикновено заседание, ние, както казах, ще се срещнем с Комисията по европейски въпроси на Полския парламент. Ще обсъдим полското председателство. И бих искал да обсъдим някои конкретни предложения, като демократичната отчетност на Европол и Евроюст. Всички вие сте поканени на това заседание, което започва около 6.30 и ще продължи един час. Трета точка от дневния ред. Утвърждаване на протокола от предишното заседание. Ако няма възражение, протоколът се счита за приятел. Сега преминаваме към електронно гласуване. Искам да ви напомня да проверите дали си носите картите. Господин Алваро, много настоявах, много разчитахме на вас. Нищо не можете да направите. Мисля, че това, което ни предстои да гласуваме е от толкова високо качество, че няма абсолютно никакъв проблем да гласуваме за. Да. Става дума за Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието с докладчик Карлос Коелю. Сега преминаваме към гласуването на проекто доклада, но преди това ще дам възможност на господин Коелю да каже някой думи, ако желая. Благодаря господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка и всички колеги, които внесоха изменения и които приеха компромисите. Бех тяхната подкрепа и съдействие нямаше да можем да стигнем до етапа, до който достигнахме, т.е широк консенсус от комисията Либе. Второ. Безкрайно съжалявам, че няма съгласие по устното изменение, внесено от господин Алваро. Обикновено аз съм съгласен с неговите изменения. Те са винаги много добре обмислени, много добре представени, но в този случай има проблем. Според мен, както казах в началото, Европейският парламент не бива да се намесва в боричканията между държавите членки за това къде да бъде седалището на агенцията. Е, затова трябва да представим списък с критерии. И ако съветът следва, последва нашите критерии и направи избор, ние не би трябвало да успорим решението на съвета. Внесеното изменение от господин Алваро очевидно дава предпочитание на Естония срещу Франция. Аз мисля, че ние би трябвало да останем неутрални по отношение на местоположението. Така че, господин Алваро, безкрайно съжалявам, че този път не мога да се съобразя с вашето предложение. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. някои от докладчиците в сянка. Благодарни сме и на тях, разбира се. Председателството или комисията няма какво да добавят, затова преминаваме към гласуването. Сега започваме със седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девет. за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Едно продължение. За. Извинявайте, каза председателят. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19-то изменение. За. против, Възражали се, приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Три. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 20 изменение. И 63, защото те са идентични. 20 и 63 заедно. Кой за? Против. Въздържали се? Приема се. Четвър... Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21.64 заедно. Да. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против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 Господин председател, да, да не можем ли да гласуваме блок 28, 29 и 30? Добре, казва председателят. Гласуваме ги заедно. 28, 29 и 30. Който е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Също така да гласуваме анблок предложенията от Комисията по бюджета 10, 11 и 12. И 5. И 5 също така. Кой е за? Процедурен въпрос ли имате? Благодаря, господин председателю. Now. Яна Хама. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag amendement 13 apart willen behandelen. Благодаря, господин председателю. Искам по изменение 13 да се гласува отделно. Смятам, че това е разумно. a rejection. Има възражение също 13-то изменение, така че гласуваме останалите анблок. 10-то, 11-то, 12-то изменение и 5-то изменение заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 13 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 73-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за против, въздържали се, приема се. Да гласуваме блок 34, 35, 36. Има ли възражения? Няма. Гласуваме ги заедно тогава. 34, 35 и 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 7 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се, приема се. Осмо изменение. За.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 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 и 18 и 80 връзен за. Против Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38-80 вървят заедно, тъй като са идентични. коза. Е за? Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. Господин председател, имате ли нещо против да проверите дали можем да гласуваме от 19 до 23 изменение Амблок? От 19 до 23 включително. Това са все изменения внесени от бюджетната комисия. Има ли възражения? Тогава гласуваме кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. против, въздържали се, приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, отхвърля се, извинявайте. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Сега точките от преамбюла. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение, внесено от господин Алваро. Кой е Против? Въздържали се? Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се? Приема се. 44. Не, 45, каза председателят. За. Против. Въздържали се. Я да проверим. Гласуваме. 45-то изменение. Начално гласуването. Край на гласуването. 16 за, 15 против. Говори се извън микрофон. Господин Алваро гласува за. Така ли? Значи 16 на 16. против. Но с гласа на господин Алваро е 17 на 16. Чакайте малко. Добавям още един глас за на господин Алваро или на госпожа Кораца Билт. Значи 15 на 16. Господин председател, според правилника, ако резултатът е 16 на 16, не се приема. Хайде да проверим още един път. Гласуваме 45-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Петнайсет, 16 за, 16 против. Съжалявам, отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. Три, извинявайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 4. А, девети. Девети компромис, извинявайте. За. Против. Въздържали се, приема се. Десети компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. Трето изменение от бюджетната комисия. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. До, приема се. 41-во изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега окончателно гласуване в електронен вид. Върху по текста в изменения му вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 за, 3 против. Докладът се приема. Благодарим на докладчика. Благодаря. Много се извинявам, последната секунда натиснах по погрешка против, а съм за. Моля да го коригирате. Извинявам се. Може ли да стане това? Пита председателя. Един по-малко. Против. Благодарим на всички. И на докладчика, и на всички останали. Proceeding to the following point. And as I said, having postponed the agreement on Iceland, след като отложихме точките, които бяха свързани с подготвата Исландия, Норвегия, Европейски съюз, продължаваме към новоприетата точка 5, което всъщност е стратегията на Европейския съюз за включването на ромите. Работен документ ще изслушаме. След това докладчика госпожа Ярока. Както видяхте, имаше малка поправка. Тя ще говори с работен документ по въпроса. Очакваме едно проучване по този въпрос. Това проучване би трябвало да излезе на следващото заседание на нашата комисия на 26 октомври. Госпожо Ярока, имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, имаме един работен документ, който не е преведен на френски и немски, както очаквахме, тъй като такава информация ни бе подадена. Писменият превод не е готов, но доколкото разбрахме, до 15 октомври версиите ще са готови. Както обяви и председателя, ако не завършим дискусията си днес, ще имаме възможност на 26 октомври за половин час да говорим по тази тема, когато ще получим средносрочните резултати от това проучване, за да се разбере по-добре темата. Когато получим заключенията на хартия, аз ще започна да оформям окончателния вид на доклада. Силно се надяваме, е, за да имаме и добър превод, и за да влезем в графика имайки предвид, че на 15-16 ще дойдат заключенията, ние да излезем със своите и да може нашата комисия на 29 и 30 ноември да го обсъдим. Това е по същото време, когато ще проведе нашата комисия едно изслушване по въпроса. Това са важни дати, за да получим един качествен документ, преди да започнат да идват и поправките в началото на декември. Този график ще даде възможност комисията ни да гласува на 9 декември в комисията по гражданските свободи. В най-оптимистичния вариант би бил в пленарна зала да влезе документа. Исках да спомена всички тези дати, за да сте запознати. Нещата могат да се променят поради забавене с писмения превод или нещо друго, но се надяваме документа да е готов до декемврийската сесия в Страсбург. И сега след техническите въпроси има още нещо, което искам да добавя. Двата работни документа сега са разделени на две за превод – но там ясно е заявено какво имам да кажа по въпроса. Единственото, което искам сега да спомена, е свързано с приложното поле на доклада. Вече две седмици имаме среща с представители на гражданското общество и говорим по този работен документ. Надяваме се да съберем и всички докладчици в сянка едните дни. Имаме е, трима докладчици в сянка, които не можаха тази седмица да дойдат на заседание. Следващата също ще има отсъстващи. А, е, така че очаквам с нетърпение да чуя становищата на докладците в сянка. Останалите депутати най-вероятно не следват напредъка на този доклад и за това исках да спомена, че гражданското общество трябва да разбере, че това е един важен доклад. Имахме още 4-5 документа, които се занимаваха с тази тематика и поради това нашия доклад няма да включва всичко останало. Останалите документи, които сме разглеждали, бяха много подробни, описваха всички фактори, които водят до бедността. Та, този доклад, както и преди три години един доклад, свързан с бедността сред ромските жени, всъщност е, следва тематиката, която сме си заложили преди година, за да видим каква е възможността да се направи един общностен план за действие за ромите. Ето, всъщност, на там сочи този доклад и ще се опита да поясни правните основания, на базата на които можем да разгледаме една такава възможност. Това е най-важното. И исках да чуя вашето становище по него. Така ще може да изпрати много ясно послание на Европейската комисия и на съвета – благодаря за сътрудничеството. Надявам се всички да се включите активно. Приемам всякакви идеи. Мога да се срещна с вас по-отделно или пък по време на срещите с докладчиците в сянка, срещите с гражданското общество, защото и представителите на гражданското общество искаха да срещнат с останалите докладчици в сянка. Благодаря на всички предварително за бележките, които ще направят. Благодаря, казва председателя, госпожо Ярока. Благодаря ви. Искам да ви припомня, че сме имали няколко възможности подробно да обсъдим този въпрос. На 26 октомври това също ще се случи, когато ще видим предварителните заключения на това проучване. Едно проучване, поръчано от Европейската комисия. Тогава ще има е, възможност да се вгледаме в подробностите. Така че по време на днешната дискусия чисто и просто искахме да направим едно представяне което вече чухме от докладчика госпожа Ерока. Може би председателството или съвета искат да кажат нещо преди да започне дебат с а, депутатите, които са се записали, желащи да се изкажат от комисията и председателството няма. И за това започваме с а, членовете на нашата комисия. Госпожа Викстрам има думата. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че най-накрая има документ по този изключително важен въпрос. По този начин и до, про нашият а, доклад ще продължи своя път, защото той бе иницииран още миналата година. Работните документи са много полезни. Те ни дават възможност да задействаме машината – те се занимават обаче само с социално-економическите въпроси. И аз много съжалявам, че това е така и то от името на цялата група АЛДЕ. За мен е парадоксално, че докато има експулсиране на роми, се правят бази данни на етнически признак. Съветът говори за номадски групи, които се занимават с престъпна дейност и най-вече с продажба и покупка на мед. Това е безобразно. И ако си заровим главите в пясъка, какво ще правим? Иска ми се докладчика да се занимае с този въпрос и да помогне на Европейския парламент да се занимае с законосъобразността на мерките предприяти от държавите членки, как се разходват средствата от Европейския съюз, европейските фондове и така нататък какво можем да кажем за различните въпроси, като жилищно настаняване, сегрегация, дискриминация и така нататък. Какво трябва да направим ние в Европейския парламент, за да говорим не само за приобщаване на ромите. Необходимо е да говорим за правна дискриминация и въпроси, свързани с свободното придвижване. Само тогава смята моята група Алде, че можем да подкрепим доклада. Иначе той би бил безполезен. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя, госпожа Конц. Благодаря. Два аспекта на доклада ще ви дам. Първият е важен. Чакаме го от минали октомври. За това е важно да има нещо пред нас, по което да работим. Силно се надявам скоро да имаме такава среща. Всички докладчици в Сянка работят по въпроса. Дадах възможности на Ливия да се срещнем. Надявам се това да стане. Съвсем скоро в комисията по заетостта се взе едно решение. И аз ще се срещна с техния докладчик по това решение. Така че е хубаво да се работи от всички гледни точки. Сесилия спомена, примерно, дискриминацията, гледна точка на свободното придвижване. Това би бил повече подхода на нашата комисия, както и аспекта свързан с заетостта и социалното приобщаване добре е наистина да помогнем на ромската общност. По отношение на графика, от гледна точка на Комисията по заедостта. Графикът е доста напрегнат. Комисията по заедостта има нужда от повече време – Искаме крайния срок за изменения да бъде в средата на декември, което е малко по-късно, отколкото бе планирано. И ни трябва време за дебат по тези изменения, след това постигане на компромиси по определените изменения. Това всичко трябва да бъде обсъдено отново с гражданското общество е много важно това да стане, защото това са много активни организации на гражданското общество. Та мисля, че нашата комисия на 25 януари чак може да приеме своето становище. Това отлага нещата във времето. Отново всичко зависи от писмения превод. Ще се опитаме до края на януари да приключим. И чак тогава вече можем да видим кога ще се гласува в пленарна зала но нека да работим по двата аспекта на доклада. Съгласна съм с Сесилия Малстрем. По въпроса за дискриминация, който отсъства от доклада и аз се питам как ще повдигнете този въпрос, защото Имам проблем не само с интеграцията, и с е, отявлена дискриминация срещу ромите във всички общества на Европейския съюз. Този въпрос трябва да се реши с законодателни и други мерки. Също така, как ще решавате въпроса с равнопоставеността на половете в доклада? Също така би ми се искало повече акцент върху това, че интеграцията е двупосочен процес. Какво а, трябва да направи а, неромското а, мнозинство? Как трябва да промени то поведението си? Например, как да улесним това, как да направим така, че ромите да започнат да водят децата си на училище без принуда и без да им се поставят условия? Благодаря. Господин Клейс. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Установявам в този документ на госпожа Ярока, е, че се използва е, един много експертен език. И това е нещо, което трябва да се оцени положително. също и подхода свързан с разходите за при случай на неинтеграция. Но добре е да се каже и нещо за поемане на отговорността от страна на ромското ам, общество. Не може да се подхожда едностранно. Говорим за проблемите, те са свързани с дискриминация. И различни експерти в Холандия и в Ламанската част на Белгия посочиха, че в а, от страна на ромската общност има много неща, които могат да бъдат променени. Например, големия брой на деца, които напускат училището и не остават достатъчно дълго в училището. Момчетата и момичетата а, биват принуждавани да се ем, женят в една ранна възраст. Също децата биват принуждавани да извършват криминални престъпления на, а, ран, в ранна детска възраст. Както вече споменах, ромите също трябва да поемат тяхната отговорност. Не става въпрос само за даване на права, а и за изпълнение на задълженията. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că poate este o ocazie unică. Благодаря. Аз смятам, че това би било уникална възможност, предоставена на парламента и на целия Европейски съюз. Да видим накрая края, да видим най-накрая край на тунела на интеграцията. Да не забравяме, че ромите са европейски граждани, независимо от това дали ни харесва или не. Ние трябва да се постараем да разберем и да разрешим този проблем, който доведе до толкова силни чувства на недоволство. Смятам също така и няма да навлизам в подробности в работния документ, че трябва да поговорим повече за специфичните економически условия в страните, в които живеят мнозинството от ромите. И когато ромите си тръгват от тези страни, това не е защото им се ще да живеят в лагери при нечовешки условия в други страни, а просто защото бягат от бедността от която страдат в страната по происход. Говорите за големия брой ромски деца, които напускат училище. Ще ви дам обаче и противоположни примери. В Румъния, например, процентът на напуснали, децата напуснали училище след румънските деца е по-висок, отколкото сред ромските деца. Да не забравяме обаче, че нещата са по-трудни за ромите, отколкото за другите. Що се отнася до здравеопазването, системата на здравеопазване в Румъния е напълно унищожена. Има 21 процента от гражданите, които нямат достъп до качествени грижи. Ромите са едно голямо мнозинство от тях. тъй като не могат да си намерят работа, те е, хората емигрират. Това въжи и за румънското мълцинство, и за ромското мълцинство. Господин Папа Николай има думата. Благодаря. Мисля, че това е много добро начало. Нека да напомня на свой ред – че въпросът за ромите е сложен въпрос. Говорим за това, че те са европейски граждани, които говорят различен език, те си имат, е, отиват в страна с различна религия, различни обичаи и това допълнително осложнява нещата. Това, което е много важно, е в периода, е в който ни предстои да се опитаме да намерим възможности за сътрудничество. Искам да благодаря на госпожа Ярока за това, което е направила и предварително да й благодаря за това, което и предстои да направи. Ние знаем, че тя винаги възприема много балансиран подход. И аз мисля, госпожо Ярока, че вие носите една много голяма отговорност. Вие трябва да насочите нашето мислене, да ни кажете върху кои въпроси да съсредоточим. И накрая ще ви представя една идея, която вече сме обмисляли – Ние говорим за борбата срещу дискриминацията, за добри примери сред ромската общност, за това, кое да улесни интеграцията и може би на някои от заседания трябва да поканим представител на ромската общност, който е успял в своята интеграция и по този начин да насочим допълнително своето мислене. Благодаря, госпожа Гиом. Съвсем набързо, господин председател. През последните седмици и дни в държава членка, която познавам добре, Хубавото е, че нещата започнаха да се придвижват. Започна едно придвижване в институциите по отношение на интеграцията на ромското население. Не съм съгласна с някои обобщения, но всички са запознати с тези въпроси. Аз мисля, че е време да преминем към ясни и конкретни предложения, които да са ясно разположени във времето, за да не даваме възможност на някои а, тълкувания, за условията за интеграция на някои младсинства в Европа. Ето защо аз смятам, че в предложенията, които ще направим, да се, утре, да се отражат различните аспекти на интеграцията на ромите, за тръгнат нещата напред. This is Bauer. Госпожа Бауер. Благодаря за тази възможност. Благодаря и на Ливия за много трезвия подход. Аз оставам с впечатление, че за да се намери една основа за обща стратегия за ромите, ще е необходимо нещо повече. Европа има нужда от европейска стратегия за ромите. Не става дума за румънци, за словаци, за унгарци и за испанци, които са роми. Става дума за това как Европа да се справи с този въпрос. Мисля си, че за да не включваме нещо по този въпрос в този доклад, не би трябвало да създаваме огромни пожелателни списъци. Затова е трябва да се направи ясно разграничение между стратегия, в смисъл какво може да направи Европа за тази група европейски граждани и как изглеждат нещата от правоприлагаща гледна точка записаното в европейското законодателство, какво е? Законодателството трябва да се прилага и към ромите. Това са два съвсем различни въпроса. И смятам, че те не бива да бъдат смесвани. Благодаря, госпожа Боцкот. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз не искам да повтарям това, което бе казано до сега, но ще се спра на няколко други неща. Това, което каза току-що от госпожа Бауер, че е важно да се а, прави едно ясно разграничение между отделните неща. Трябва да се споменат неща, а, дефиниции като основни права, тук са засегнати 12 милиона души. Става въпрос за тяхната интеграция, въпрос, който е много важен. Комисията по социални въпроси също трябва да издаде своето становище. От друга страна, в работния документ има нещо, което липсва. Говорих по този въпрос госпожа Ярока. Това, което липсва е представителството на ромската общност. Ако пишем за тях, то е добре и е правилно ако тази гражданска група бъде включена. Но това не е направено до сега и се стига до там, че ромите се използват за изкупително агне винаги. На последно място това трябва да е една европейска стратегия, но не трябва да забравяме как можем да работим съвместно с кандидат членките. Балканските държави са извора на този проблем и ние трябва да се погрижим за това, че ромското общност да може да освободетелства от тази стратегия. Госпожо Дарока, искате ли да кажете нещо? You, Благодаря съвсем накратко. Виждам, че времето изтича. Благодаря за ценния принос. Имаше нови неща, които бяха споменати. Ще последвам предложенията ви. Съвсем накратко. За какво трябва да бъде доклада? Заявявам го в самото начало, че работата ми в доклада е да преценя дали има нужда от такава европейска стратегия или не. И аз казвам, че има нужда. На второ място задавам въпроса какво трябва да има в тази стратегия. Затова ще се обърна към колегите точно с такова искане. Трябва да се взе една правна рамка да, казвате, трябва да се говори за дискриминация, това е много важно, но в доклада си в самото начало, пък и по-нататък, заявявам, че прилагането на настоящите директиви би довело до ситуация, при която няма да се сблъскваме с случаи като този с Франция или други нарушения правата на човека, които възникват в Европа. Иска ми се тази стратегия да бъде един силен инструмент, а вие явно също искате това. Както знаете, съдържанието на доклада трябва да бъде в определени граници, като дължина, трябва да се мисли и за превода. Необходимо ни е обаче една стратегия, която работи и постига целите си. Затова смятам, че най-важното, което трябва да заявя тук, са правните основания, карта на кризисните точки, проекти, промяна на различните разделения на териториален принцип, от Комисията по регионално развитие също ще има много интересно становище, защото е много важно да видим как ще начертаем тази карта. И след това плановете за действие, които се предполага, че всяка държава трябва да разработи на базата на тази карта. Ето всичко това ще бъде част от тази европейска стратегия за ромите. Основната ми цел е да дам възможност и комисията държавите членки да изпълнят задълженията си, които са поели преди и ще прилагат в бъдеще. Освен това, има много други важни аспекти, които трябва да бъдат включени – преди две години един колега говори за економическите въпроси в Комисията по заедостта и трябва да кажа, че аз съм заимствала някои идеи от него. Подобно на въпроса, свързан с равноправието на половете, там в Комисията по за правата на жените, извинете, се говори. Да се опитвам да съчетая всички тези аспекти на базата на това да начертаем тази карта. Другите парламентарни комисии също ще имат важни становища, които ще включим тук. Още един аспект споменаха някои от вас, който е свързан с правата и отговорностите на тази група. Как да приобщим и ромите, и нерамското население. Съгласна съм и смятам, че дори да има ромска стратегия, тя може би ще бъде част от успеха, но няма да бъде единствената причина за този успех. Останалата част от работата е свързана първо с обществото, което приема ромите и след това от самите роми, които трябва да прилагат своите програми. Госпожо Боскор, това, което казахте за самопред за представителството и новите лидери. Сред ромите това е много важно, за да заработи стратегията. Когато се изготви рамката обаче, това означава, че в нашия парламент ще има още много доклади от други парламентарни комисии, за да сме сигурни, че Европейската комисия се движи в правилната посока и дава необходимите указания, както и предоставя правна рамка на държавите членки да изпълнят обещанията си. Има много нерешени въпроси, но с този доклад можем да покажем посоката, рамката за постигане на успех с сътрудничеството на всички. Ако смятате, че трябва да се подсили на места доклада, като кажем какво ромите трябва да правят, какво останалата част от населението трябва да прави, а, точно това е и целта ми. И държавите членки, и ръководителите трябва да спазват една рамка, която ще се изготви от самите тях. Това е едно управление на много нива и в този доклад трябва да кажем, че няма да стига само едно добро предложение от Европейската комисия или доклади в Европейския парламент, а ще е необходимо да се впрегнат всички ресурси на всички онези, които имат право да вземат решения, що се отнася до битовото настаняване, образованието, здравеопазването, овластяването на малцинствата. Така ще постигнем успех. Благодаря за идеите. И продължавайте да ми ги изпращате следващите няколко месеца. We thank you. Mrs. Darokan and Darokan, we thank... Благодаря. Благодаря на участващите членове на нашата комисия. Искам да ви припомня, че този въпрос отново ще бъде обсъждан на стане нашата комисия на 26 октомври. Сега продължаваме с следващата точка. Това е седма точка на нашето заседание разширяване на обхвата на директива 109 от 2003 до лица, ползващи се с международна закрила. Тук ще изслушаме докладчика, господин Клод Мораес, по отношение разширяване на статута дългосрочно пребиваващ на бежанци. Господин Мораес ще представи резултатите от заседанието на докладчиците в Сянка, което бе миналата седмица, за да се подготви първия триалог, който се очаква на 12 октомври. А това е утре. Господин Мораес, имате думата. Much, the, um... Благодаря. Това беше изключително добро заседание на докладците в Сянка. Много съм благодарен. Искахме тази директива да бъде прията по време на Белгийското председателство. Определено постигнахме добър напредък. От двете области, по които трябваше да постигнем напредък, бяха първо дали членовете на семейство имат правото без да са длъжни да следват експулсирано лице. Много се радвам, че едно изменение от Мария Неделчева, Силия Викстром, госпожа Саржентини и мен самия представляват тази позиция. Това е изключително важно, защото говорим за домашно насилие и други подобни проблеми, в които членовете на семейството не са длъжни да последват експулсираното лице. Искаме обаче да направим така, че събирането на семейства да бъде основния принцип. Второ, бяха внесени две компромисни изменения за експулсиране в трета страна. Измененията от мен и госпожа Неделчева бяха внесени в този смисъл. Целта им, имайки предвид правното тълкуване на член 21, могат да се експулсират лица за трети държави членки. Ние решихме че трябва да има консултация между първата и втората държава членка като гаранция срещу връщането. По тази причина успяхме да постигнем напредък във всички области, по които има различия. Мисля, че за триалога утре ние сме в много добро положение. Що се отнася до съвета, искаме най-сетне да решим въпроса за изчисляването на периода за кандидатите за беженски статут. Условията са различни в, държавите, в различните държави членки. Този, това изчисляване на периода е важен въпрос, който трябва да се реши със съвета. Имахме много добър опит с докладчиците в Сянка, добре работихме заедно. Мисля, че сега сме готови за трилога утре. Благодаря, господин Мораес. Давам думата за дискусия. Госпожа Викстрем има думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка на Dream Team на господин Морайс искам да му благодаря за това, че то отрази мнението на докладчиците в сянка. Много се радвам, че парламентът е за това изчисляването на периода да започне от първото подаване на молба за беженски статут. Лице с международна закрила, ако бъде експулсирано по някаква причина, да речем извършене на престъпление, членовете на семейство не бива да бъдат експулсирани екс... автоматично, ако не желаят. Разбира се, събирането на семейство е много важно, но има случаи, в които не е в интерес на членовете на семейството. Подкрепям докладчика. Надявам се, че този доклад ще има подкреп. Се надяваме, че трилогът ще бъде успешен. Надявам се, че ако постигнем съгласие с съвета, ние ще успеем да постигнем бърз напредък и по другите документи в този пакет и накрая ще постигнем ясен пакет в предвидените срокове. Благодаря и очаквам триалога утре. Благодаря, господин председател. И аз съм докладчик в Сянка, който следва доклада. Искам да подкрепя казаното от господин Морес. Искам и да му благодаря за конструктивния подход. Среща на докладчите в Сянка ни даде възможност да постигнем балансирани компромиси. Нямам какво много да добавя към казаното, само няколко думи по двата компромиса, що се отнася до експулсирането на членове на семейство. Аз смятам, че е много важно адмисията или реадмисията от държава членка, която дава международна закрила, е в, завис... е в съответствие и с европейско и националното законодателство. Ето тук успяхме да постигнем компромис Що се отнася до експулсиране към трета страна, компромисът, който намерихме, е удовлетворителен идеята за консултация между държавите членки, за да се види дали има опасност от преследване на лицето в трета страна, в, която го връщат ми се струва добър компромис. Това е в съответствие с член 21 на директивата. Още един път благодаря на докладчика за чудесната работа. Надявам се, че трилогът ще бъде успешен. Ако успеем да постигнем споразумение между трите институции, ще, успеем, ще можем да се поздравим с напредък по пакета обежище. Благодаря, госпожо Неделчева. Не виждам други желаящи да се изкажат. Нито комисията, нито Белгийското председателство. Няма. Всички са доволни от етапа, до който са стигнали нещата при, преди трилога. Преминаваме към следващата точка, номер 8 минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави, лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила и относно съдържанието на предоставената закрила. Преработен вариант. Докладчик. Е госпожа Джин Ламберт. Предстои ни да я да изслушаме нейното експозе по тази проектодиректива, която е много важен елемент от пакета за обежище. Сега ще изслушаме какви предложения отправя и след това ще изслушаме комисията и българското председателство, ако желаят. Госпожо Ламберт, имате думата. Благодаря. Силно си спомняте, че на последното състояние на нашата комисия разгледахме един работен документ, който аз бях предложила по този въпрос. В него бяхме заложили основните компоненти на съществуващата директива, както и основните предложения на Европейската комисия за преработената версия. Не става дума за цялостна преработка, а за съвсем малко преработени пасажи. Искам да ви припомня, че тази директива се занимава с два основни въпроса. Един е основанията за предоставяне на защита. Става дума за две групи – бежанци или онези, които е предоставена субсидиарна защита. А съдържанието на тази защита всъщност е втората част. Едно от основните неща, които направи Европейската комисия тук, беше всъщност да съчетае съдържанието на предоставената закрила – Както забелязвате, тук нямам някакви предложения за изменения, защото смятам, че тези предложения отговарят на това, което вече се прави в повечето държави членки и за това предлагам да приемем предложението на Европейската комисия по този въпрос, макар че ви може би пък не мислите като мен, но в преработената версия има много малко изменения, които съм предложила по този въпрос. Има едно изменение, което отсъства и то е свързано с нещо, което съм записала в обяснителната бележка, но не съм излязла още с текста на изменението. Зная и благодаря на онези, които са чели много внимателни, внимателно извинете, и попитаха къде е. Това, което съм допълнила и обясних, че това е записано в обяснителната бележка, са малък брой изменения, които са свързани с въпросите, свързани с пола и половата идентичност – що се отнася до членство в социална група. Става дума за 29-то съображение, както и 10-ти член под точка Д. В 10D предлагам едно дребно изменение, или то поне така изглежда, но то според мен променя нещата, така че става и много важно всъщност. Става дума за причините за преследването, става дума за социални групи, с определени характеристики, споделени помежду си и съответно стават сърцевината на същността на тази група. И аз там предлагам а, да се включи текста Passive to be, се възприемат от обществото, в което живеят. И показва, че това не са кумулативни основания, както ги използват някои държави членки, а альтернативни основания. И поради това съм предложил това изменение в член 10. Има също така малък брой изменения, свързани с защита на най- е, най-добрата извинете защита на интересите на детето. И тук има един друг въпрос, който повдигнахме, свързан с непрекъснатостта на грижата за децата или малолетни непридружени от пълнолетни, а, но в 17-то съображение Европейската комисия направи едно предложение, което да е малко по- твърдо по отношение защита правата на човека и Международната конвенция. И аз предлагам едно изменение там, което да каже какви да са тези елементи и що се отнася до прилагането на тази директива. Предлага се един нов член който да се свържи пряко с това съображение и ще бъде в самия текст. Още едно-две изменения, също свързани с малолетните. Десето в 2D, където говоря за това каква е ролята и смисъла изобщо на споменаването на непридружените от пълнолетен малолетни. След това в обяснителната бележка съм заявила, че много ясно а, се заявява от Върховния комисар за беженците на ОНЕ, както и на други места, че този, който може да защитава бежанците, е всъщност правителството. И няма друг. Но преработената версия дава възможност да се върнем обратно на тази тема. И повечето държави членки всъщност не смятат така, че те са единствените. Така че това, което съм направила там, е да свържа определени изменения. По член 7 Изменения 6 и 7. Те по-ясно заявяват как точно да бъдат признати онези, които предоставят защита. Не само, че могат да прилагат правото в страната, така предлагаше Европейската комисия, но и могат да носят отговорност за действията си. Има едно предложение, което може да направи текста по-ясен, но тази идея за отчетността е много важна. Осми член. Членът, който се занимава с вътрешната защита, т.е. преместване вътре в рамките на страната при преследване, Имаше предложение на Европейската комисия, което беше да не се говори за е, разумни аргументи, които се тестват, а за трайна защита, която е ефикасна. Иска ми се формулировката reasonable test да бъде запазена други експертни неправителствени организации поискаха да се запази. Това са единствените изменения, които предлагам на този момент. Доста малко са, защото преработената версия ограничава какво можем и какво не можем да направим. Има още няколко, които предполагам, че ще искате да повдигнете, но това според мен са основните. Благодаря. Thank you. Mrs. Now we're opening some discussion. А сега дебат. Госпожа Ромеро. Gracias, presidente. Sí, efectivamente. Благодаря, господин председател. Това е един а, текст, а, който е изготвен с помощта на комисията. Този документ ще допринесе до това законодателството за беженците в отделните държави членки да бъде подобрено и хармонизирано. Това е една необходима стъпка, която трябва да се направи. Тъй като държавите членки ем, имат различни позиции, свързани с политиката за предоставяне на убежище. Ето защо а, преработения текст, преработването на текста на тази директива е важно. Трябва да има еднаквяване уеднаквяване на статута на беженците, както и уеднаквяване на международната защита във всички държави членки. И по този а, начин ще бъдат равнопоставени и правата които се предоставят на гражданите от тези две групи. Като цяло, моята политическа група подкрепи изменението на госпожа Ламберт. Въпреки, че бихме искали в някои въпроси да се задълбае малко повече, например въпрос свързан с защитата на правата. Ние сме на мнение, че а, колегата Ламберт работи в правилната посока. Ние искаме само да направим някои допълнения и да работим съвместно с цел постигането на изготвянето на един по-добър текст. При преработката на тази директива ми се струва, а, че е важно да се обсъди политиката с предоставяне на обежището, защото тази политика е различна в отделните държави и членки. има различни законодателни разпоредби в тази област. Има и много жалби подадени, свързани с отказ при предоставяне на обежище. Има, разбира се, и някои държави, чието а, мерки а, съответстват на техните традиции, на тяхното географско положение. През последните 10 а, години а, има отстъп в някои държави членки, които традиционно а, са държави член, са държави, които са а, обект на а, мигрантски потоци. Надявам се да постигнем напредък в областта на политиката за предоставяне на убежище. Благодаря, господин председател, Благодаря на госпожа Ламберт за чудесно свър... свършената от нея работа. Нашия докладчик в Сянка не е тук, но нашата политическа група се обръща към председателството със следния въпрос. Дали е възможно да се направи удължаване на срока за внасене на изменения? Това е един проблем, който имаме в нашата политическа група, тъй като много от колегите ще пътуват утре, в, ще пътуват утре за Португалия. След това ще дойда директно в Страсбург. Нашата политическа група по този повод моли за удължаване на срока, за да могат да дадат своя принос. Благодаря ви. Thank you. Any other, any other comment, any other suggestion? Имате ли други бележки? Някой друг? Нито комисията, нито председателството искат думата. Колегата, господин Папа Николао, поиска от името на НП да се направи едно заседание за отлагане на крайния срок за измененията. Какво мисли докладчика? Затова искам, госпожо Ламбърт, какво мислите? Възразявате ли? Не, господин председателю, мисля, че е важно всички политически групи да смятат, че могат активно да участват в този доклад, така че със секретарията ще разгледаме отново графиците и виждам, че и други политически групи въздишат с облегчение, така че е хубаво явно да погледнем крайните срокове. Благодаря, казва председателя, за разбирането. Ако останалата част от политическите групи не възразяват на това искане, смятам, че то ще бъде прието и следователно с секретарията тук до мен ще се опитаме да изготвим или да заложим друг крайен срок за подаване на предложения за изменения. Ако сте съгласни, и някой няма нищо против. Това е всичко по въпроса. Благодарим отново на докладчика. Няма други бележки. И преминаваме към девета точка. Гражданска инициатива. Това е много важен въпрос. Продължаваме с девета точка, колеги. Гражданската инициатива. Много важен въпрос, свързан с конституционното развитие на Европейския съюз. Ще чуем проекта становище по тази инициатива. Комисията по конституционни въпроси е водеща, както и Комисията по петиции, която е асоциирана по процедурните правила, по-специално правило 50. Градската, е, извинете, гражданската инициатива е важно въведение, което дойде с Лисабонския договор. То дава възможност на гражданите на Европейския съюз да участват в демократичния дебат в Европейския съюз. Имаме предложение на Европейската комисия за регламент, по отношение на гражданската инициатива като там се излагат процедурите и условията за това как ще функционира тази гражданска инициатива в действителност. Имаме е, двама докладчици по това становище. Колегата Кинга Гънц и колегата Сесилия Викстрем. Те ще говорят днес е, пред нас по този въпрос. След това думата на докладчиците в сянка, другите членове на нашата комисия, които участват, искат да участват извинете, в дебата, в дебата, ще имат възможност да се изкажат. Отново графика е много напрегнат и крайният срок за изменения е за утре. Утре, 12 октомври, по обяд. 12 октомври в 12 часа. Госпожа Викстром, искате ли да започнете първа? Или госпожа Гент? Може би госпожа Гент първа? Добре, госпожа Гент. Вие гледате ли Cecilia that I start and Сасилия, вие континю. Разбрахме се аз да започна. Гражданското участие е един от най-важните аспекти на Лисабонския договор. И за това и Темата е много важна, тъй като тя засяга демокрацията с участие. И имаме някои предложения за изменения. Основното ни съображение е гражданската инициатива да бъде максимално разбираема тъй като знаем, че е много трудно да се съберат 1 милион подписа в подкрепа на една инициатива. Основните ми предложения са следните. Като си има предвид минималната възраст за подкрепа за една инициатива, тя е 16. Знаем, че първоначалното предложение – приспособи минималната възраст към възрастта за гласуване. Но тъй като в някои държави членки възрастта за гласуване е 16, други 18, други 21, и ако искаме една възраст, тя трябва да бъде 16 години. Един от доводите ни е, че тъй като това не е процес на взимане на решение, а инициатива, след която евентуално ще се приеме законодателен акт, е много важно да участват младите хора в е, европейските дела. Ето защо предложението ни е минималната възраст да бъде 16 години и за да се преодолеят различията между държавите членки. Второто, второто предложение е свързано с начина на събиране на подписи. В, според първоначалното предложение една трета от държавите членки. В Лисабонския договор се говори за голям брой но целта е да се улесни инициатора в събирането на един милион подписа. Ето защо смятаме, че една четвърта от държавите членки е подходящо. Следващия въпрос свързан с периода на събиране на подписи. Ние смятаме, че можем да го, да го продължим до 4 години. Това не означава, че срокът е винаги 4 години. А, много често инициаторът няма подкрепата на лобистки организации, и тогава 4 години не е толкова дълъг срок, за да съберат 1 милион подписа. Друг проблем е свързан с допустимостта. Нашето предложение 5000 е подписа и това би трябвало да е достатъчно които да са събрани само в една държава членка, преди да се направи първата проверка за допустимост. И тук никак не е лесно да се започне а, с преводи и с а, други дейности след проверката за допустимост, инициативата може да се преведе и да се съберат подписите по-късно. Също така смятаме, че филтърът е много важен, за да се отделят сериозните от несериозните инициативи, затова смятаме, че хиляда подписа трябва да се съберат в рамките на 6 месеца и комисията трябва да направи тази проверка за срок от един месец, а не едва. Също така, инициативи, които са очевидно а, против, противоречащи на европейските ценности, трябва да бъдат обявени за недопустими. Сега ще дам думата на Сесилия Викстрем и после ще ни бъде интересно да чуем становищата на колегите. Сесилия ще продължи с събирането на данните. Thank you very much. Well, Kinga has already point... Кинга вече изложи най-важните елементи на доклада. Ще използвам тази възможност да ви напомня, че преди няколко години, когато общественото мнение към Лисабонския договор беше отрицателно, политиците използваха гражданската инициатива да насърчат гражданите да бъдат по-активни, да, за да бъдат, за да се слушат в тях. Сега да не пропиляваме тази възможност и да не оставим нещата да си останат на хартия. Нека да използваме тази инициатива, да засилим демокрацията, да насърчим гражданите да участват и да дадат своя принос в Съюза. Беше ми, за мен беше удоволствие да работя с Кинга. Много се радвам и, че получихме подкрепа от колегите от другите групи. Въпреки, че някои от въпросите са доста деликатни, ето защо аз сега очаквам да чуя вашите а, мнения. По отношение на централния вебсайт, ние подходихме много творчески. Мислим, че то, че би било много прозрачно гражданите да могат да влязат в един централен вебсайт и да видят по кои инициативи се работи. Там ще запишат, е, там ще може да се следи всеки, всяка инициатива. Също така, е, събирането на подписи на хартия също ще се осъществява, тъй като не всяка държава членка има възможност да осигури електронно събиране, така че даваме възможности за двата вида събиране на подписа. Въпрос, възниква въпросът, кой ще се грижи за този вебсайт. Ние не, реших, не сме решили още дали да бъде комисията или парламента или комисията по петициите. Centrally placed website. Where... Всички случаи ни трябва централен вебсайт, за да се види колко подписа са събрани, да речем колко, след колко време ще се, съдиме, с колко още подписа ще се съберат. Ако имате някакви въпроси, задайте ги и ние ще се постараем да ги отразим в нашия доклад. Благодаря. Тук е пред мен е списък с депутати, които са се записали за изказване. Може би най-напред представителя на комисията. Благодаря, господин председател за тази възможност да коментирам. Ще се спра на два-три въпроса, които са от малко по-спорен характер. Започвам с вебсайт. Разбира се, ще има вебсайт, който комисията ще управлява. Всъщност това ще бъде регистъра на инициативите, така че всеки ще може да следва колко инициативи са, предприяти, на какъв етап са стигнали, колко подписа са събрани, дали са събрани достатъчно подписа и предстои оценка от страна на комисията и така нататък. Не смятаме обаче, че комисията трябва да отговаря и за самото събиране на подписи. Това е съвършено различен въпрос. И ето защо събирането на подписи според нас трябва да се осъществява от организаторите, както на хартия, така и на уебсайт, но те трябва да създадат свой уебсайт и за да им помогне комисията, тя работи по програмен продукт с, от открит източник. Той може да се използва за събиране на подписи. Това ще бъде помощта от страна на комисията. Ние обаче няма да управляваме подписите, нито пък ще проверяваме подписите, което трябва да бъде е, задължение на държавите членки, що се отнася до допустимостта и 5000 подписа. В известен смисъл ние сме достигнали доста напреднал етап. Имаше сериозна съпротива срещу идеята за 1000 подписа. И всъщност ние се опитваме да намерим решения, които да, да а, позволят комисията да направи проверките в началото. Ние трябва те първа да видим какви проверки следва да се направят. 48-те месеца за събиране е малко нова идея. За сега говорим за 12 месеца. Говори се за между 12 и 18 месеца. За първи път чуваме идея за толкова продължителен период. Не смятаме, че желателно тези инициативи да се оставят да се точат толкова дълго в крайна сметка в един момент може да се окаже, че не се знае кой е техният инициатор. Ще обсъдим допълнително този въпрос, но не бива да се стига твърде далеч. Що се отнася до другите предложения, една трета от държавите членки е уместно за възрастовата граница. Обсъдихме този въпрос със съвета и те смятат, че комисията е права да, да прави връзка с възрастта за гласуване, която е като обикно в повече държави членки 18 години. Благодаря ви. Thank you, Благодаря. Сега ще дам думата за изказване госпожа Интвелт. Yes, thank you, Chair. Um, well, first of all, I, um, I'm very... Благодаря. Харесват ми предложенията на докладчиците, защото те се опитват а, да занижат а, прага за участие в такава гражданска инициатива. малко двойствено становище по този въпрос. Много хора си мислят, че става дума за референдум, т.е. хората ще имат право да решават. Т.е. създаваме ни очаквания. Има огромен риск да бъдат разочаровани същите тези хора. Освен това, смятам, че успехът на една гражданска инициатива не се крие в това как ще организираме събирането на подписи, а в отговора на Европейската комисия на тази инициатива. И честно казано, ако погледна как комисията отговаря на друг демократичен инструмент, е това са парламентарните въпроси, то тогава не съм напълно убедена, защото подобно на която и да е друга публична администрация или изпълнителна власт, Европейската комисия отговаря на парламентарни въпроси, а, с едно изкуство. Изкуството да не отговаряш на въпросите на представителите на хората. Така че, ако Европейската комисия ще бъде точно толкова витиевата, а кога става дума за такъв вид а, въпроси, тогава какво правим? Хората имат очаквания и ще бъдат изключително разочаровани. И накрая, и преди имало петиции, защото това не е референдум. Това е инструмент, който прилича на инструмента петиция. Всеки ден пристигат петиции. Млади хора, които са в интернет, са много добри в това. Веднага организират петиции по всякакви въпроси. Всички колеги знаят за какво говорим. Получаваме постоянно имейли по този въпрос. Имаше една петиция, която беше инициирана от настоящ член на Европейската комисия, госпожа Малстрем. Тя организира една петиция, която се наричаше One Seed, е, която събра над милион подписи. Комисията отговори ли? Не. Напълно игнорира петицията. Изобщо не говоря за съвета, защото нямам никакви очаквания вече от съвета. Та, вместо да обсъждаме техническите въпроси, свързани с това как ще се събират тези подписи, аз искам да разбера как можем да сме сигурни, че Европейската комисия ще ги вземе на сериозно тези питания или искания. Благодаря, казва председателя, докладчиците в сянка, Гораца Билт. Благодаря. Много се радвам, че мога да работя и с Кинга, и с Сесилия, и с останалите докладчици в сянка по този въпрос. Е, становищата ни бяха близки и искахме да стигнем до това, което каза нашата приятелка. Да няма разочарования, да можем да работим добре. Важно е как ще отговори комисията, колко открита, колко прозрачна е процедурата и дори при създаването на тези правила – за инициативата. Много е важно това да стане един истински инструмент за пряка демокрация, за участие, а не да го оставим отворен за злоупотреби, злоупотреби от екстремисти. Искам наистина да не бъде бюрократична процедурата, да може лесно да се ползва, за да може хората активно да участват. Освен това съм съгласна, че ще бъде много добре, ако Европейската комисия участва ефективно в просветни кампании. Или един вебсайт с информация, където да дава съвети но Европейската комисия не трябва да носи отговорност, разбира се, за самото събиране на подписите, защото има голяма разлика между гражданския комитет, който отговаря за събирането на подписите, и Европейската комисия, която отговаря за това да подава информация какво е приемливо, какво е допустимо, какво не е, колко човека са се подписали и така нататък, но тя не носи отговорност за събирането. Иначе инициативата става инициатива на Европейската комисия, а в договора не пише това. Това трябва да бъдат физически лица, според мен, визирам организаторите. Финансовата подкрепа сега и прозрачността. От кого се финансира, кога, колко. Всичко това е изключително важно, за да няма злоупотреби. Защото към е някой магнат, който дава пари, за да се направи голяма маркетингова кампания, примерно магнат от трета страна, то тогава ще трябва да цитираме някои съществуващи правила в Европейския парламент за финансовата прозрачност. Не смятам, че избрани политици, които вече са част от представителната демокрация, трябва да имат право да инициират такива инициативи. Ние имаме възможност да инициираме законодателство и е важно да се прави разграничение между представителна демокрация и пряка демокрация не смятам, че би било дискриминаторно. Съгласна съм с Кинга и Сесилия, че можем да навелим броя на държавите членки от една трета на една четвърт, що се отнася до минималната възраст. Не съм съгласна. Не би било управляемо, пък и не би било реалистично, ако не се следва правото за гласуване. Не може сега всички да следваме Австрия, нито пък някоя държава членка да проверява подписи на базата на система, която не съществува, защото единствената система, която те имат, е тази основана на правото на глас. Само още секунда, господин председателю. И защо тогава да не кажем 15 или 17 и половина? Откъде дойде това 16? Това, че има една държава членка, която е избрала 16 години като възраст за гласуване, това не е критерий. Една година предложението на комисията е чудесен срок, 4 години, губи се скорост, хората забравят за какво става дума, е, света върви бързо и може да устарее дори идеята. Съгласна съм с предложението на докладчика от Авко и Пети, че трябва да се опитаме да намалим стъпките за регистрация и допустимост до една. 30 000, 300 000, 5 000, 2 000, колко подписа да са – мисля, че така нещата ще бъдат по-малко бюрократични. Още две неща, ако ми позволите, които трябва да бъдат обсъдени. Вижте ме, аз съм италианка, но живея в Швеция. Имам забране, забравете, че сега съм избран представител, но ако съм обикновен гражданин, кое е валидно? Националността ми или постоянния ми адрес? Ами, гражданите, които живеят в Аржентина или в САЩ, те как да го направят. Така че е хубаво да видим как да включим по определен начин и националността, и постоянното местопребиваване. Разбира се, трябва да се подпомогне възможността на държавите членки да проверяват информацията. Също така трябва да се опитаме да управляваме разочарованието, защото ако сме събрали 1 милион подписа, а комисията има право да каже няма да започна законодателство по този въпрос, какво правим? за да не стане това един бумеранг срещу Европейския съюз. Има различни предложения и е много важно да ги включим в становището. Благодаря. You, Now, Господин Клайс. dank u wel, voorzitter. Um, ik denk dat er een aantal благодаря, господин председателю. Измененията, които са много интересни и разумни, бяха приети. Необходимо е да се намали възрастта. Има много граждански инициативи, които ще са в рамките на Лисабонския договор трябва все пак да се даде впечатление, че има по-голяма демокрация, да нямат хората усещането, че продължава да съществува този демократичен дефицит. Е, това са интересни изменения за това, че трябва да се удължи срока за събиране на подписи. Аз съм за едно такова изменение, но съм против изменение трето. Там се споменава проверката на допустимостта. Това достатъчно ли е за да отговаря на европейските ценности? Ние като законотворци трябва да сме много внимателни, а, когато се отнася до такива понятия. А, какво означава а, латентни? Както казах, това не е част от едно добро законотворчество, това е по-скоро хаотично. едно определение като латентно, то противоречи на лисабонските, на европейските ценности. И това ще доведе до противоречия, защото това не е в унисон с нашите ценности. Така че латентен като определение би а, противоречало на, на европейските ценности. Трябва да се зададат ясни, а не а, двусмислени критерии. Ам, относно прилагането и използването на един, един идентификационен номер – от комисията се казва, че когато някой подписва една петиция, трябва да посочи името си, възрастта си и адреса си, както и един такъв ам, идентификационен номер от лична карта или от международен паспорт. Това обаче ми се струва, че ам, плаши гражданите, когато те трябва да подпишат една такава петиция. И когато някой иска да събере подпис, иска да каже, дайте ми номера на вашата здравна застраховка. Хората не искат да дават такава информация. И това няма да е добре за гражданите, които искат, например, да сложат подписа си, е, подписа си под една гражданска инициатива. Така че, нека да се направи така този идентификационен номер да не се изисква повече. Господин Алваро. Господин председателю, моите поздравления към а, двете докладчици. Аз а, се занимах с мои собствени доклади и затова малко по-късно се а, включвам, но искам да споделя някои мои мисли. От една страна може да се спори дали предложението за една четвърта или за една трета от а, държавите членки е по-основателно. Може би това е въпрос на вкус. Може измененията да не ги разбирам правилно. Между първо и десето изменение има противоречие, защото в едното се говори с една пета, а в десето се говори за една четвърта. Предполагам, че това по-скоро трябва да бъде доточнено, или пък аз не съм го разбрал правилно. Както и колегата Билт, аз съм на мнение с колегата преди мен, че относно а, възрастта а, трябва да се обсъди този въпрос. Например, при ушинските избори в Германия е възможно и 16 годишни да, да дадат своя глас. В някои държави членки това би било невъзможно например, някои лица да, да вземат участие в една гражданска инициатива, а на национално ниво а, да могат. Това все пак не е много голям а, проблем, но трябва да има определено синхронизиране. А, господин а, Клас има право, когато говори за ценностите на Европейския а, съюз трябва да се имат прави тези ценности, но това да се предостави решението на комисията е малко прекалено. Ако има инициативи, които са явно или прикрито срещу европейските ценности, трябва да бъдат блокирани например, за защитата на майките. И когато тази инициатива цели да се премахне защитата а, на майките, тогава една такава инициатива трябва да бъде блокирана. Ако една инициатива е, успешна и тя бъде включена в един законодателен а, документ от а, комисията, а, Смятам, че това ще е от голямо значение. Относно инициативите, те не трябва да бъдат подемани от а, политици. Това трябва да са граждани. А, също така и а, евродепутатите не разполагат с правото на инициатива, с право, с което разполагат колегите от националните парламенти. Ето защо при тази гражданска инициатива трябва да бъдат изключени профсъюзите, лобистки организации и така нататък – това за тях би било лесно да ам, мобилизират 10% от населението. Както от комисията беше казано, или комисията по-скоро се изказа против изготвянето на една интернет страница на комисията, която да бъде контролирана от самата комисия. Още две неща. 26 и 22 изменения. Не съм сигурен дали ги разбирам или откъде идва това, че държавите членки, които изготвят един документ взимат предвид националността. Аз още имам немско гражданство, но не живея в Германия, кое ще се вземе предвид. Но когато стигна такава ситуация, докладчиците ще вземат този въпрос предвид. Съгласна съм с колегата Клас. Номерът е на здравната осигуровка. Аз не го знам на Изус. Със сигурност имам някакъв такъв номер. Има държави обаче, а, при които не е задължително да се носи а, някакъв документ за идентификация, например лична карта или международен паспорт. В тази връзка няма и такъв идентификационен номер. И когато се иска единия или другия номер, адреса и така нататък. А, и... Обаче проверката е много а, проста. Може да се провери един човек а, дали наистина е регистриран на определено място само по неговата адресна регистрация, защото трябва да се дават и други идентификационни номера. Относно допустимостта има а, хора, които биха могли а, да дадат своя подпис и по интернет. Тогава подписа не би трябвало да е някакъв проблем. Благодаря, господин председател. Няколко забележки. Съгласен съм че има големи очаквания. Гражданите ще очакват чудо, ако успеят да съберат 1 милион подписа. Не би било жалко да ги разочароваме. Може обаче да произведе и един положителен ефект. Що се отнася до 16 годишната възрастова граница? Според мен би било по-разумно да се ориентираме към възрастта, възрастта за гласуване. Също така, очевидно има желание да се разграничи възрастта, на която човек има право да гласува от възрастта за участие в инициативата. Основният въпрос който беше повдигнат и от колегата Клаес. Има елементи, които противоречат на основните права. Откъде идва компетенциите? Когато един милион граждани и така нататък решат, че, т.е. това е допустимо, т.е. допустимостта зависи от броя на събраните подписи. Разбирам, че докладчиците се опитват да намерят отговор на труден въпрос, но в случая не е намерен, тъй като договорът е пределно ясен. Един въпрос – мога ли да предприема една инициатива по отношение на Европейския парламент? Ще кажете ли на гражданите, ето, можете да представите е, инициатива, но само ако ние сме съгласни. Също така, въпросът за субсидиарност може ли да бъде е, поставен от гражданите? По-нататък, последният въпрос, свързан с City Web. Струва ми се полезно е да има един вебсайт, но това не би трябвало да бъде допълнително пропагандно средство а, на Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да трябва да се придържаме към фактите. Госпожа Неделчева има думата. Благодаря, господин председател. Ние се стремим нещата да бъдат максимално лесни за и достъпни за гражданите и това трябва да стане възоснова на ясни правила. Много е важно Европейския парламент да има последователна позиция за гражданската инициатива. Ние трябва да можем да защитаваме категорична позиция пред съвета. Ето защо трябва да се обединим около позициите на докладчиците от Комисията по петициите и АВКО. Що се отнася до допустимостта, двете комисии постигнаха решение комисията трябва да вземе решението без филтър, като следи за това да се спазват юридическите изисквания и гражданските инициативи да не бъдат лекомислени. Това решение е добър компромис. Инструментът трябва да бъде лесен за използване и да не даваме възможност за абсурдни и необосновани предложения. Що се отнася до въпроса за това дали да са една трета или една четвърт от държавите членки, мисля, че ние можем да намерим компромис. От друга страна, ако не запазим филтъра, т.е. 5000 подписа, трябва да се прилага и тук съотношенията една трета или една четвърта, защото може да се използва това, че едно село или един град да излезе с инициатива, която да не е представителна за гражданите. Също така, когато говорим за прозрач, за финансова прозрачност. Не бива да забравяме този важен аспект. Накрая по въпрос за документа за самоличност, аз не смятам, че този номерът на карта трябва да се записва в формуляра. Може да се спомене или националността, или постоянното местоживене и това може да бъде първия критерий, т.е. местоживеенето, а националността да бъде допълнителен критерий. Още два въпроса. Аз съм по-скоро за това възрастта да не се намалява до 16, а да се доближим до възрастта за гласуване. И също така периода на събиране на подписи да бъде по-близо до една година, отколкото до 4. Нека да бъдем реалисти. Благодаря. Госпожа Келер има думата. Както беше споменато, и аз мисля, че с този инструмент се създават много очаквания, но нали пък и това беше целта. Искаме Европейския съюз да бъде по-достъпен, така че целта не може да се намалят очакванията, да отговорим на очакванията. За да има полза от тази инициатива, тя трябва да дава нещо повече от съществуващите възможности, като петициите, например – Този инструмент е много важен и той може да осигури по-активно участие на гражданите в европейската политика. Така че не бива да създаваме твърде сериозни препятствия. За да привлечем повече хора, според мен 16 години е максимум, а не е минимум. Ако искаш да привлечеш хората в европейската идея, ако искаш европейско гражданство, е хубаво да привлечеш граждани от 16 годишна възраст. Не виждам защо се смята, че на 16 години хората не могат да решат какво искат. Сега за събирането на данните и подписите, много важен въпрос. Службата за контрол на личните данни не е съгласна с някои от отправените предложения. Също така не бива да се допуска, след като се съберат подписите, да се окаже, че предложението не е валидно. Съгласни, радваме се, че комисията е съгласна с идеята за вебсайта. Една трета от държавите членки е твърде строго изискване. Аз бих предложила една пета, за да е, има, за да осигурим възможност на инициативите да постигнат е, успех. Комисията каза, че 48 месеца като срок за събиране на подписи не е реалистично. Не, не разбирам защо е така. можем, разбира се, може да се спори, но да се каже, че не е реалистично, съм определено несъгласна. Госпожа Вержат. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с много отказаното, но чух неща, с които не съм съгласна, затова поисках да се изкажа. Искам да извиня колегата Денис Дейон, който е докладчик от нашата група по друг въпрос. Аз обаче съм докладчик в Сянка за комисията по култура. Първа, тя е първата комисия, която предприе работа по този въпрос и формулира няколко предложения за изграждането на гражданството. Това е много важно за засилване на ролята на младежите. По отношение на 16-те години, би е, редно е младите да бъдат е, привличани от по-ранна възраст. Ето защо съм за 16 годишната е, граница. Що се от... отнася до изменението за една четвърта, съм съгласна. Комисията по култура отправи предложение за инициативите. Предлагаме организационен комитет от 9 членове от една четвърт от държавите членки да се избегне идеята за допустимост. Разбира се, този въпрос те първа предстои да бъде окончателно решен в нашата комисия. Трябва да, при всички случаи, да се стремим да избегнем чувството на недоверие към тези инициативи. бих искала да кажа, че според нас е важно решението за отказ да бъдат оповестени публично и също така да се представят публично и мотивите за такова решение. Ако правилно разбрах, за вебсайта доволна съм от отговора. Смятам, че това е и отговор на дебата, който водихме в Комисията за култура. Въпреки, че не е необходимо да се е, обсъжда допълнително този въпрос. Е, както Софиин Велта каза, ние знаем, че, в, е, че има проблеми че, би, че въпросът за проверката на самоличността би повдигнал проблеми в някои държави членки. Аз смятам, че гражданите трябва да бъдат добре защитени. Съгласна съм с това да се заличи петото изменение. Смятам, че трябва да се съкрати до минимум изискваната информация според нас възрастта и място и место живеене са достатъчни. Гражданската инициатива не е вод, а, а просто възможност на гражданите да а, изразят своето мнение. Що се отнася до, карта, до личната карта, аз съм против. Много държа на пълната прозрачност за финансирането на инициативата. В Комисията по култура смятаме, че из хората на изборни длъжности не трябва да участват, тъй като това е гражданска инициатива и имам въпрос във връзка с 12-те месеца. Срокът, който се съкръщава на 6 месеца, според мен е противоречиво да се съкръщава срока за първото събиране и да се увеличава срока за по-нататъчното събиране. И последното, аз съдържа аз съм за това гражданството да не се основава на националността. И ето защо местоживеенето е много важно, е по-важно съображение. Наш, наш дълг е да интегрираме всички от тези, които живеят на територията на Европейския съюз. Някой друг? Има ли желание да се изкаже? Господин Бронс. Благодаря. Аз също съм за изменението за намаляване от 5000 е, на 3000 броя на подписите на етап по допустимост. Освен това, смятам от трима на един да бъде намален броя на членовете на ниво допустимост и от една трета да бъдат намалени държавите на една четвърт. От 12 на 48 месеца е предложението, аз го подкрепям, както подкрепям и вебсайта. Всички тези предложения, взети заедно, ще дадат възможност на истинските граждански инициативи да постигнат успех, не само на тези, които са организирани прикрито от големи организации. Аз съм против това критерия за европейските ценности да бъде разширен към онези, които прикрито се опитват да ги уронят по субективни причини, които цитира госпожа Клас но съм и против това изобщо да има такъв критерий за европейските ценности. Ние като че ли много се страхуваме от това, което ще ни кажат хората и предпочитаме е, още в самото начало да задушим какъвто и да е дебат на тази тема. Но ако оставим всичко това на страна, макар че предложението изглежда е, по същество, да речем, но ако то е против нашите ценности, ще може ли да се заличи или ще има изменение на европейските ценности посредством гражданска инициатива. Ето, да речем, трябва да видим къде се записана тази ценност, дали в учредителен договор и другаде. Договор... Критерият за компетентност е компетентността на Европейската комисия. Миналата седмица в АВКО няколко депутата някои старши от тях заявиха, че една инициатива може, например, да поиска промени в учредителните договори, което пък като че ли означава, че критерият за компетентност може да бъде третиран гъвкаво, така че да се говори най-общо за компетентността на Европейския съюз или конкретни институции, различни от комисията. Това е въпрос всъщност. Използва се на следобед думата демокрация, и по-специално пряка демокрация. Тези граждански инициативи не са референдуми, както казаха и други преди мен. Те са петиция с друго име. Така че те са дори под статута на петиция, защото може да ги задушим още при раждането от Европейската комисия или пък пак от Европейската комисия, които вече са съзрели. Така че смятам, че когато се предоставят милион подписа, то това не е петиция, която може да се игнорира, а трябва от нея да проистече референдум. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Дискусията по въпроса... А, въпроса още не е решен. Значим въпрос и ако няма други коментари, ще дам думата на докладчика. Първо Кинга, след това Сенсилия или пък Сесилия ще започне да чуем коментарите с силия. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Понякога забравям, че съм шведка и мога да говоря на шведски. Искам да благодаря на всички колеги, които се ангажираха с тази тема, които зададоха въпроси. Това е един свеж полъх, който внесохте в тази дискусия. Много а, неща вече бяха а, казани. Алваро също каза, че възможно най-бързо трябва да се предприеме регистрацията. Важно е да има защита на данните, а, името, националността и може би датата на раждане. Това всичко са възможности, за които можем да внесем а, изменение. Осигурителния номер, единия идентификационен номер, това бяха други предложения, които бяха споменати, както и а, регистрацията и проверката на допустимостта от страна на комисията. Това е едно добро предложение, което ще ускори процедурата. Редица колеги казаха, че 60 години като минимална възраст за участие в такива инициативи е важно, за да бъдат включени и младите хора. Не става въпрос за законотворчество, тук става въпрос за даване на идеи, на предложения. Хубаво е и младите хора да вземат участие. Ето защо е добре възрастта да се намали на 16 години. Много интересни предложения бяха дадени. Например, че софтуерът трябва да бъде предоставен от комисията, да се предоставя информация. Може би да се създаде и секретарят, който да се занимава с гражданските инициативи, да има една интернет страница, на която всички граждани да могат да получават информация, която им е необходима. Много интересни предложения бяха ам, изречени тук. Аз ще се занимая с тях по-обстойно. Благодаря ви. Госпожа Гант. Благодаря. Много конструктивна беше дискусията. Точно това ни е необходимо. Съгласна съм с част от коментарите. Искаме наистина истински граждански инициативи, инициирани от гражданите. Прозрачността е много важна. Искам да кажа само, че ние не изменяме Лисабонския договор, а работим в рамките на този договор. Имаме определени неща, които не можем да променим, но от друга страна имаме свобода да излезем с едно предложение, което да бъде насочено към гражданите и да ги улеснява. Точно това се опитваме да направим. Съгласна съм с госпожа Неделчева, която заяви, че трябва да се обединим в подкрепа на тази инициатива. Преди обаче да гласуваме, можем да направим един дебат по същество. Мнозина от вас споменаха тази възраст за гласуване 16 или 18 години. Ние също се чудим, защото има национални разлики но това е една европейска инициатива. Как да, ограни... да обединим нещо, което иначе в други аспекти повече се основава на национална принадлежност. Така че трябва да излезнем с единен критерий. Нещо друго важно, което бе споменато многократно, е свързано с веб страницата. Тя може да гарантира защита на данните, а това е изключително важен въпрос тук. Ще е необходим някакъв минимален набор от данни за идентифициране на гражданите. Разбрахме, че различни данни са необходими, за да се идентифицира едно лице в различните трави членки. Така че започваме с националност и вече да има различни данни, които са абсолютно задължителни за тази нация. Но защитата на данните е много важна така че и с експертите трябва да говорим по този въпрос. Отново ви благодаря за подкрепата, за важните съображения, които споделихте. Утре е крайния срок за измененията. Обедена съм, че можем да постигнем компромисни изменения, които да бъдат подкрепени от цялата комисия и разбира се от другите комисии, които са важни за гражданската инициатива. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря на всички за участието в този дебат, който е изключително важен. Имаме крайен срок за подаване на измененията утре в 12 часа. Гласуването ще бъде по време на октомврийската ни заседание и гласуването в пленарна зала по време на декемврийската сесия. Благодаря. Закъсняваме, затова нека побързаме. Преминаваме към десета точка. Не бива да закъсняваме, защото колегите от Полския парламент ще ни чакат. Та така, десета точка – укрепване на химическата, биологическата, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз ХБРЯ, план за действие. Ще изслушаме представене на колегата Гомес по този план за действие, свързан с мерки за координиране и засилване на химичната, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз. Това е важна тема, която включва различни аспекти, включая борбата с тероризма и превенцията на природни бедствия, както и разкриването, подготвеността и отговорът на такива събития. Химическата трагедия, която се случи в Унгария, още повече показва колко е важна тази тема. Ще изслушаме госпожа Гомес, но искам преди това да ви припомня, че крайният срок за предложение за изменения е 18 октомври 12 часа на обяд. Госпожо Гомес. Thank you, Mr. President. Um, I, wish to, first of all... Най-напред искам да благодаря от Комисията по сигурност и отбрана, на Комисията ИТРЕ, Комисията по околна среда за отправените предложения. Особено предложението на Комисията по околна среда е много ценно и ще бъде включено в доклада. За Европейския съюз за първи път се занима с химически, биологически, радиологичен и ядрен материал беше след 11 септември. Този план за действие, който е предмет на доклада, беше прият през декември 2009 година, т.е. точно преди да влезе в сила Лисабонския договор. Основата е съобщение от комисията от юни 2009 година. Моята оценка на плана за действие е, че той е, е доста отслабен, доста по-слаб вариант на предложенията на комисията. Така че моята цел е да подсиля някои аспекти, които бяха малко разводнени от съвета. Нека да ни бъде ясно, че говорим не само за хабарая в следствие на терористично действие, но и в следствие на инциденти, абсолютно непреднамерени, като инцидента в Унгария, например, в момента. Ето защо е много важно в рамките на новите споделени отговорности, проистичащи от Лисабонския договор, да постигнем по-добра координация между държавите членки и с комисията, и между институциите, за да се решават въпросите на предотвратяването, откриването и реакцията. Също така, не по-малко важно е да осигурим демократичен контрол, тъй като става дума за дейността на много агенции на ниво Европейски съюз и държави членки. Мисля, че основният елемент е взаимодействието между национални и европейски инициативи във връзка с рискове ХБРЯ. Трябва да се засили, да се увеличи, да се ускори обмяната на информация, оперативните дейности, обединяване на ресурсите и така нататък. В предложенията на колегите от Комисията по околна среда се казва, че, от, че държавите членки реагираха по некоординиран начин а, при пандемията H1N1 във връзка с, с, с ваксините. Реакцията беше некоординирана, което доведе до повишаване до огромни разходи. Също така, пар... парламентарният контрол е много важен, в това число националните парламенти по Лисабонския договор. Ние говорим за аварии, за инциденти, които не познават граници, тъй като тези аварии никога не остават ограничени само до територията на една държава. Реакцията и подготовката за такива инциденти и аварии е една възможност комисията и държавите членки да приложи на практика клаузата за солидарност, която е в Лисабонския договор но в плана за действие не е спомената клаузата за солидарност, така че а, сега има една възможност да обърнем внимание на съвета да а, се върне към тази клауза. Ще се постарая да бъда кратка. Няма да навлизам в подробности и да ви представям доклада обстойно. Обедена съм, че ни трябва мех... европейски механизъм за реагиране и то в спешен порядък. Необходима е координация на гражданските и военните ресурси. По отношение на а, този материал, а, военните а, познават много добре нещата. Не можем да поставим акцент само върху гражданските, върху действието на гражданските органи, тъй като ще се лишим от специализираните познания на военните. Разбира се, имаме европейски механизъм за гражданска защита. Той току-що беше задействан по искане на Унгария. Аз призовавам за, европейски, за европейска сила за гражданска защита, отдавна предложена в доклада Бърние, но нека да не забравяме знанията и възможностите на военните в областта на откриването, превенцията, разбира се, при реакцията взаимодействието с разузнавателните служби, правоохранителните органи е много важно. Ето тук а, идва и ролята на парламентарния контрол. Нашата комисия призовава координаторът за борба с тероризма да докладва редовно. Също така не можем да не направим връзка и с Европейската служба за външни отношения. Не можем да не обърнем внимание на връзките с производствения сектор, с индустрията. Става дума за материали, които се използват от различни промишлени сектори, както е в случая в Унгария. Държавите членки и комисията трябва да се съпротивляват на опитите от страна на индустрията да се предотврати приемането на регулиращи мерки. Комисията трябва да осъществява регулаторни функции и да следи за спазването на тези мерки. Трябва да се следят отблизо и всички сделки с такива материали а, трябва да се следи да не се разпространяват тези материали. Всичко, което е свързано с режима за внос и износ, а, има централно значение. Подготвеността също така. И изисква Европа да има пълен набор от а, мерки за а, реагиране на такива ситуации. Мисля, че най-важният елемент е необходимостта от специализация, когато боравим с тези материали ХБРЯ. Гражданските сили, които обикновено са първите, които преодоляват последиците, обикновено не са сили, които са подготвени и всъщност те а, излагат на опасност своя живот. Ето защо е необходимо тези сили да бъдат подготвени на ниво Европейски съюз. Необходими са учения, упражнения, специализация, необходимо е съответна подготовка на медицинския персонал, на правоохранителните органи и на всички останали, които имат отношение към тези рискове и заплахи. В заключение, най-важното е да накараме съвета да подсили плана за действие, за действие в съответствие с предложенията, направени в съобщението на комисията и, разбира се, Европейския парламент и националните парламенти да могат да осъществяват напълно своите правомощия за демократичен контрол. Благодаря, госпожо Гомес, каза председателят. Представителят на комисията не желая да участва в дискусията точно сега. Някой от депутатите имате желание? Госпожа Викстон. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на госпожа Гомеш за всеобхватната и добре свършена от нея работа. Аз приветствам, че факта, че ние се занимаваме с а, тази тема. Необходимо е всички съвместно да откликнем на тази заплаха. Жалко, много е жалко, че съвета а, настоява и държи на своята а, позиция. Трябва обаче да продължим да работим, да даваме нашите разумни предложения и ще постигнем напредък. Съгласна съм с докладчика, че трябва точно да се определи а, кой какво трябва да прави. Координацията е много важна, важна е и ролята на а, военните части, на армията. добре е да се използват и вече съществуващи структури преди да се изграждат нови структури, да се създават нови организации. Това ще се случва само ако те са наистина необходими и след като всички други възможности са били изчерпани и те не са били достатъчни. Смятам, че е важно да имаме средства за реакция на, а, срещу биологични а, атаки. В тази насока всички държави в Европейския съюз трябва да работят а, заедно, а, за да може да се даде съответната ответна реакция на една такава заплаха. И това разбира се, означава, че заплахите трябва да бъдат приети много насериозно. Съгласна съм с докладчика, че когато видим ам, репортажи или снимки от а, места на такива катастрофи, е ужасяващо. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря.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 по отношение на е, законовите разпоредби, но разбира се, те са свързани и с е, превенцията. Когато са необходими такива законодателни разпоредби, те трябва да бъдат е, приети. Става въпрос за забрана на особено опасни химически вещества. Е, също е, е, така беше обсъден въпроса с начина по който се подхожда а, или се борави с такива а, химически вещества. Възоснова на предложенията на съвета и на а, комисията, превенцията е от изключително важно значение. За моята политическа група, ЕНП, аз бих помолил срокът за внасяне на измененията да бъде удължен. Причината вече я назовах, а именно, че колегите ще бъдат в Португалия. Така че няма да имаме достатъчно време. Благодаря, господин председателю. Аз ще се присъединя към молбата на колегата папа Николао, а именно да се удължи срока за внасяне на измененията. След това искам да взема отношение по едно такова важно важно досие. Става въпрос за един план за действие, действие справяне с рискове и заплахи, за реакция при природни бедствия, а също и бедствия, които са свързани с допускане на човешка грешка в областта на химическите вещества, биологичните. на биологичните оръжия, радиологичните и така нататък. Трябва да бъде изготвен такъв план за действие. Имаме нужда от него. Обаче, за да можем да гарантираме такава превенция, за да можем да реагираме адекватно, трябва да приемем такъв план за действие. Трябва да имаме предвид, че такъв тип катастрофи имат международен характер. Например, наскоро аварията, която се случи в Унгария. Ето защо а, трябва да направим един нов прочит на този документ. Трябва да внесем едни а, добри изменения и да направим ясно разграничение между това какво е превенция и какво е реакция. Може много да философстваме по темата за превенцията и ще стигнем до много важни заключения, но аз смятам и то от личен опит, че тези неща са много сложни и ще е много трудно да се изготви един такъв общ а, план за действие. Реакцията включва три неща. Евакуиране, оказване на а, помощ и последващи мерки. Трябва да имаме предвид и а, както защита на а, хората, така и защита на инфраструктурата. Има критична инфраструктура, а, която трябва да бъде опазвана и относно нея има ясни разпоредби. моята физическа група, както и аз в частност, имаме нужда от повече време, за да обсъдим тази тема. Благодаря на докладчика за изготвени от нея текст. И трябва да сме наясно по какъв начин можем да изготвим мерки, които да обхващат тези а, три или четири области. Важна е гражданската защита. Уважаеми колеги, искам да ви призова да работим и в бъдеще е, в тази област. И ако ни остане време, ще внесем измененията, ако срока бъде удължен. Още веднъж подчертавам, докладът е много важен. Съвсем накратко, моля. Е, Както винаги, господин председателю. Голяма мистификация, защото не съм запознат с темата но искам да говоря за ролята на комисията, която е доста неясна. Това трябва да бъде поправено, защото точно комисията трябва да има централна роля. Не може държавите членки да им хрумва нещо и да правят и сами да се организират. Европейската комисия е тази, която трябва да поеме водещата роля. Малко съм изненадан. Миналата седмица имаше едно изслушване и там чухме различни презентации, например на Евроюст, Европол. И ако съм разбрал правилно тези организации, те се гордеят с важната си роля на превенцията на тероризма и така нататък. И двете институции се отчитат пред Европейската комисия. И ако това наистина е така, Европейската комисия трябва да има право на последващи действия. Така че смятам, че основното в този доклад е каква е ролята на Европейската комисия и каква да бъде тя в целия сектор. Благодаря, казва председателя. Господин Алваро, съжалявам, съжалявам, закъсняваме. Е, ако ускорите нещата, ще бъде добре. Ще бъда супер кратък. Освен добрите думи които към Ана, имам въпрос. Как ще се вземе предвид данните, които вече са събрани в ЕС? Имаше едно законодателство РИЧ, което всяка малка фирма трябва да подава информация за химикалите. Ако искаме някаква принадена стойност към тези бюрократични усилия, то тогава хайде да го направим. Става дума за опасни химикали. Може да се стигне дори до превенция, за да не се случва това, което се случи в Унгария. Та, има ли някаква синергия с предходно законодателство, вече прието в тази сфера? Благодаря. Съвсем накратко, господин председателю. Аз искам да подкрепя казаното от колегата Мюлда. Ана, може би трябва да вземеш и следното предвид. Не само координатора а, трябва да се заеме с превенцията а, на такива заплахи, на терористични заплахи. А, има център на Европол, на Евроюст и координаторът, разбира се. Аз също искам да кажа, че комисията трябва да се включи, както и господин Малидър спомена. Госпожа Гомес, имате думата. Благодаря. Благодаря на колегите за изказаните становища. Така е. Имаме нужда от нова агенция, само когато тя е неизбежна. За това говоря за използването на следващия механизъм за защита в Европа. Хубаво обаче да се разработят съответни способности по отношение на тези рискови материали. Сега, по отношение на химическата индустрия. Не визирам само тях. Говоря най-общо за другите такива лаборатории, които се занимават с, с биологични патогени и други такива. Съгласна съм с колегите. Ясно се позоваваме на директивата РИЧ, но Планът за действие всъщност цели да види как се прилагат тези директиви. И това, което виждаме в Унгария, например, прочетох сега един коментар, че случилото се в Унгария показва, че една директива за управлението на отпадъците на строителната индустрия, както случая там, всъщност не се прилага. Иначе тази авария нямаше да се случи. Ето, за това ни трябва план за действие. За да видим дали наистина се прилагат тези директиви. В случая РИЧ, която е изключително важна за химичната индустрия. Съгласна съм с Диес Демера. Това е огромен план. Той подхожда скептично, но е по-добре да има план – и да се върви по него стъпка по стъпка, отколкото нищо да не се прави, защото някои държави членки може да са разработили известни капацитети, някои от тях със сигурност, други нищо не са направили. И те са слабата брънка. И понеже говорим за вари, за терористични атаки, е, които не познават граници, ето защо трябва да подсилим тези си способности и да има на европейско ниво една система, която да повиши нивото на тези способности на национално ниво. Съгласна съм, че ролята на Европейската комисия е основна тук. Ето за това казах. Трябва да предоставим правомощия на комисията. Тя има едно свое съобщение от юни което заявява точно това. Съветът беше съгласен. И трябва наистина да се даде регулаторна роля на комисията. Да координира, например, всички тези институции, които споменахте, които дори са под чапката на комисията и които се занимават точно с такива рискове и заплахи и наистина трябва да бъдат записани ясно. И накрая, предложенията за изменение, нямам никакви а, възражения, имаме време за това. Благодаря, казва председателя. Отново едно искане а, да се отложи крайния срок за внасяне на предложение за изменение, направено бе от НП, няма възражение, няма група, която да е против. За това предлагаме да отложим този график. Той трябваше да включва датата 18 октомври и сега стигаме до 10 ноември 12 часа на обяд, крайен срок за подаване на предложение за изменение по този доклад. Благодаря, продължаваме нататък. Същия ден ще се гласува, казва госпожа Комес. Не, казва председателя. Защото, казва госпожа Гомес, но бива прекъсната. Нещата не са ясни. Госпожа Гомес, както казаха колегите, става дума за това, че мина цяла година. Чакам нещата да бъдат насрочени след приемането на плана за действие. Така че, хайде да не бавим повече топката. Иска ми се нещата да бъдат прияти в нашата комисия през ноември и след това да влезем в пленарна зала през декември, защото вече година мина от прокарването и не бива да чакаме повече. Председателят. Ако трябва да се съгласим с казаното от вас и да се даде допълнително време, също така за изменения. Добре, но казахме преди това, че ноември е крайния срок. Има забавене с 15 месеца. Извинете, 15 дена. Може би края на ноември можем да включим в дневния ред на заседанието ни тази тема и отново да го гласуваме в пленарна зала през декември. Така че, ако имаме заседание на комисията в края на ноември, 26 или нещо такова, тогава ще насрочим пленарното гласуване през декември, както се споразумяхме предлагам не само да продължим, но и да ускорим нещата, защото имаме още две точки. Една от тях, по-специално, последната, дневния ни ред, е доста голяма. Затова предлагам да ни помогнете да ускорим нещата, така че да успеем на време за срещата, а не да караме нашите колеги от Польша да ни чакат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 Вие знаете, че тази точка се занимава с въпроса за либеризиране на визите с Тайван. Господин Диас Демера ще представи проекто доклада и след това ще дам думата на депутатите да се изкажат. Нека обаче да ви припомня, че крайният срок за изменения е утре по обяд. 12 октомври 12 часа. Така че гласуването може да се състои на 26 октомври в нашата комисия, след това в пленарна зала по време на ноемврийската сесия. Господин Диас Демера, имате думата. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще се вместя в определеното ми време. За втори път говорим по тази тема. Регламента 539-2001 година определя трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки. Също така има и списък на тези държави, чието граждани са освободени от това изискване. Ли, а, у, у, либерализирането на визовия режим за граждани на Босна и Албания, както и за Македония и Черна гора са, се движат също в тази посока. Тук става въпроса за две цели, а именно от една страна а, изключването а, на Тайван от негативния списък, както и на а, северните Мариански острови. Тези острови са част от Съединените щати и една такава дерогация е едно логично решение. За Тайван. Относно Тайван, там има нужда от една задълбочена проверка. Последните развития в държавата са много окоръжаващи. Държавата отбелязва економически напредък, демокрацията се развива добре. Избрано е правителство, което ще управлява 4 години. Министър-председателят се избира, той от своя страна избира а, министрите на отделните министерства. А, депутатите се избират а, чрез, на, по мажоритарен принцип. Тридесет хиляди и 100 долара е БВП а, в а, Тайван. Също и незаконната иммиграция в Европейския съюз е много ниска на гражданите, а, идващи от а, Тайван. Растежа е 13,27%. Повече от 12 милиарда долара е излишъка на Тайван. 0,15% е процента на гражданите емигрирали от Тайван. Има и данни предоставени от комисията. От 2006 до 2008 45 са душите, които са се които са пребивавали незаконно в рамките на Европейския съюз. Тайван също въведе системата за електронните лични карти. Достатъчно мерки се предприемат срещу фалшифицирането на лични документи. Тайванската диаспора наброява 16 000 души. Това също трябва да се вземе предвид. Става въпрос за лица, които притежават паспорт от тайванските власти. Но когато те се върнат в Тайван, те имат нужда от един вид разрешително. Аз не разбирам какви са тези критерии, които се прилагат. Това го споменавам и в моя доклад. В момента Тайван не изисква а, виза от 25 държави членки на Европейския съюз. Изключение от това са Румъния, България и Кипър. Но тайванското правителство се ангажира да премахне визовия режим за тези три държави. И това ще стане до още през 2010 година. Тук има представители на таванското правителство, които искам да приветствам. Те казаха, че като крайна дата може да се определи 11 ноември. Благодаря. Благодаря, но нека и писменно да предоставите на комисията, че а, се ангажирате да премахнете визовия режим до а, споменатата от мен дата. Според мен също е основателно две от държавите членки, Обединеното кралство и Ирландия, да премахнат визовия режим. Япан, Южна Корея, Сингапур и Нова Зеландия също са премахнали визовия режим. Ето защо, господин председател, накрая мога да кажа, че Тайван няма никакви а, проблеми по отношение на, на нелегалната иммиграция. И Европейския съюз може сам да се обогати от а, пътуването на тайвански туристи в а, а, неговата, на неговата територия. Разбира се, туристическите а, потоци ще се увеличат и в двете посоки, ще бъде а, а, улеснено и пътуването на туристите както към Европейския съюз, така и към Тайван. Хонконг, Макао, Япония, Северна Корея и Сингапур, както вече казах, са премахнали визовия си режим. Но това не в Жи за гражданите, които притежават а, международен паспорт, но а, нямат а, идентификационен номер. 60 000 е броя на душите, които имат двойно гражданство. Ето защо моля колегите да окажат съдействие за тази инициатива. Ако тя бъде осъществена, това ще доведе само ползи и никакви негативи и за двете а, страни. Благодаря. Сега, ако може Европейската комисия и председателството да ако нямат а, спешна потребност да се изкажат, ще им бъда благодарен. Тъй като сме много притиснати от времето, ще дам думата на колегите. Само ще ги помоля да бъдат кратки. Колегата Яколино. Благодаря. Изслушах с жив интерес подробното и цялостно изказване на господин Диас Демера. Искам да го поздравя за много обстойното изложение. Той обоснова много добре вдигането на визите за Тайван. Тайван подобри ситуацията с правата на човека, освен економическите и търговски успехи. Европа има ясни интереси, що се отнася до Тайван. Е, и е важно да се разширява този списък е, на страни, за които се либерализира визовия режим. От политическа гледна точка това решение способства за нашите отношения. Наскоро аз посетих Тайван. Там демокрацията е в много добро състояние. Мисля, че стъпката е необходима. Тя ще даде възможност на повече тайванци да се чувстват по-малко изолирани. Госпожа Таня Файон, максимално кратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Демера за обстойното му изложение. Като докладчик в Сянка съм съгласна, че темата е много важна и премахването на за Иван е логическа стъпка. Имаме известен опит с премахването на визи за страни от Западните Балкани. Миналата седмица приехме свалянето на визите за Босна и Херцеговина и Албания. Това е много важно в светлината на засиленото економическо сътрудничество и човешки взаимоотношения. От друга страна е важно в светлината на подготвеността на трети а, страни да възприемат европейските стандарти и да опазват а, и да, и да се грижат за безопасността на границите. Аз мисля, че тази стъпка по никакъв начин не е опасна. Европейския съюз е важен инвеститор и премахването на визите ще ни даде възможност да засилим економическите връзки. Също така възниква и въпроса за реципрочността. Както казахте, за 24 държави членки не са необходими визи, са съвсем наскоро и за остан... това ще а, безвизовия режим ще се разпространи върху останалите три. Още нещо, незаконната миграция не е реална заплаха, не постъпва тревожна информация за незаконни мигранти от Тайван, така че аз съм за премахването на визите за Тайван и подкрепям усилията на докладчика. Що се отнася до доклада на господин Диас Демера, няма какво да се добави. Аз познавам а, Тайван, бил съм там, нямам никакво съмнение за това, че тази страна трябва да отпадне от списъка. Но тъй като докладът а, третира и трети страни, чието граждани нямат нужда от виза, става дума и за други страни. Има един въпрос, който може би трябва да разгледаме като комисия. Програмите за премахване на визите нямат за цел да изнудват държавите. И при такъв един доклад трябва да обсъждаме поведението на някои партньори, които използват визовият, визовата либерализация като инструмент. Тоест, ако вие не ни подкрепите за това и това, ще ви бъде отнето правото на безвизов режим. Може би господин Диас Демера можете да включите в доклада си критика към партньори, които използват визовата либерализация като инструмент за сплашване и за извличане на определени ползи. Господин Папа Николао, последна забележка. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Диас Демера за чудесно свършната работа. Имам един коментар по въпроса за Тайван. Според информацията, с която разполагам и документите пред мен, до края на 2010 година Тайван очевидно ще, е, ще ни каже, че е освободил от изискване за виза България, Румъния и Кипър. Имате ли допълнителна информация, че това ще стане? Господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които взеха думата. Благодаря на госпожа Файон за оказаната от нея подкрепа. Благодаря и за нейния ангажимент. Благодаря на Салваторе е, за неговата подкрепа. Високо оценявам е, това. Благодаря на колегата Папа Николао. Благодаря ти, Александър, и за твоята подкрепа. Две неща искам да кажа. Относно а, е, другите държави, а, Тринидрат, Сан Домиго, Сан Винсент и още няколко други острови. Комисията обаче изрази становище, че в момента този въпрос не може да бъде взет предвид. Относно последния въпрос – искам да кажа следното. Все още няма двустранно споразумение, което да бъде подписано. Тук става въпрос за едностранно решение на 27-те държави членки, тъй като Тайван вече е премахнал визовия режим за 24 държави членки. Ние вярваме на това, но все пак е по-добре да го има и в писмен вид. И също така, че до 11 ноември ще бъде премахнат визовия режим за всички 27 държави членки. Не е нужно да се подписва споразумение. Това е едно едностранно решение на Европейския съюз. Благодаря на всички, които взеха участие. И аз ви благодаря. Ще помислим за предложението. Китайското представителство ще изпрати на нашата комисия, на нашия парламент и изразението си на желание да се включат останалите три държави членки, които в момента не се радват на безвизово пътуване, като това не е споразумение и не е реципрочно третиране, а чисто и просто едностранно волеизявление да се включи Тайван в списъка с държави, които пътуват безвизово, когато влизат в Европейския съюз. Ако това е така, мисля, че няма какво друго да кажем по въпроса. Крайният срок за изменения е утре, 12 часа. Та по обяд е крайният срок за изменения по този доклад. Следваща точка. Последна точка на този изключително пълен дневен ред, с който се занимаваме днес. Важна точка. Нека направо дам думата на господин Босотил. Изменение регламент на съвета за създаване на Frontex, Европейска агенция управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Знаете, че комисията излезе с предложение през март 2010 година по този въпрос. Делегация на нашата комисия беше изпратена в Frontex преди две седмици във Варшава, Полша. И колегите там обсъдиха въпроса с националния парламент. Имаше интерпарламентарно заседание на 4 октомври. Господин Босотил, ще чуем и след това съвета евентуално, както и комисията, ако искат. Моля ви, господин Босотил, имаме няколко минути. Благодаря. Благодаря, председателя. Искам да започна с един въпрос, който искам да ви задам. Има малък проблем. Това е законодателно досие, а имаме 10 минути по него, даже по-малко от 10 минути за първа обмяна на становища. Намерението ми първоначално беше да представя първия си проект доклад на следващото застание в края на октомври. Но без обмен на становища е, имам проблем. Та искам да попитам колегите, докладчиците в Сянка, дали биха искали да приемат това като първи обмен на становища. Според мен не би било подходящо. Или пък да имаме на следващото заседание първи обмен на становища, защото това променя сценария, дори що се отнася и до сроковете за моя доклад. Не знам какво да кажа. Колегите докладчици в сянка могат ли да ми помогнат? може да имаме заседание следващата седмица в Страсбург с колегите, докладчици в сянка, ако смятат, че това ще помогне, но не искам те да си мислят, че аз искам тук да прокарам набързо това досие. преди две седмици имахме много успешно пътуване във Варшава, има отлично сътрудничество, което можем да продължим. Е, за това им давам думата, евентуално, ако искат да кажат нещо. Благодаря, господин Босотил. Мисля, че правите нещо много разумно. Да, прав сте. Не само от време на време, съвсем редавно се занимаваме с изключително а, сложни теми в дневния си ред, така че има предложение евентуално да отложим това, този първи обмен на становища. Докладчиците в сянка какво мислят? Както предлага господин Босотил. Мадам Гиом, какво мислите? Аз също съм на мнението на господин Босотил. Останаха няколко минути и не е възможно да се обсъди един такъв важен документ. Има някои неща, по които сме постигнали консенсус, по други не, те са спорни. Нека да отложим обсъждането на тази точка. Госпожа Викстрем, благодаря изключително важна тема, тема дори жизнено важна. Радваме предложението на господин Босотил да отложим темата за по-късно. Така че повече колеги да участват в дебата. Благодаря ви. И ние благодарим госпожа Келер. И аз съм съгласна и малко по-реалистично да гледаме на нещата, защото като че ли много малко време изобщо му беше отделено дори в дневния ред. Има много въпроси, които обсъждаме преди две седмици, така че повече време да се отдели. Благодаря, казва председателя. Благодарим на всички, госпожа Върже. Аз също искам накратко да кажа от името на докладчика, който не може да е тук. Ние се присъединяваме към другите и смятаме, че и докладчика в сянка от името на левицата трябва да може да вземе позиция. Ще чуем господин Босотил. Чухме докладчиците в сянка, представителите на комисията Либе, които подхождат съвсем смислено и разумно и признават, че не можем да слушаме такава важна тема, Фронтекс, такъв срок. Имаме нужда от добър дебат, обмен на становища. За съжаление, няма как да го направим. Току-що разбрах, че заседанието с полските парламентаристи ще бъде в друга зала – така че, онези от вас, които искат да бъдат част от него, моля да отидат в зала 3E2. Е Ще започне в 6.30, както е записано. Така че, господин Бостил има думата накрая. Какво да направим, за да го включим в друг ден? Колкото по-скоро, толкова по-добре. Uh, ordinary meeting of the Libe Committee, Mr. Busutin. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'm very reluctant that we should... Благодаря. Разочарован съм, че го правим. Нямам огромно желание, но просто нямам друг избор на този етап. Е, трябва да се отложи. Искам да повторя, че искам всички колеги да смята, че е достатъчно време е заделено на темата. Съгласен съм с техното желание. Това означава, господин председателю, че сега се връщаме една стъпка назад. Всички неща ще трябва да бъдат отложени малко по-нататък във времето. Ще има едно закъснение от половин месец за всяка стъпка, която е предвидена в графика. Искам заседание следващата седмица на колегите докладчици в сянка, за да продължим диалога, но мисля, че е добре да отложим нещата, защото наистина имаме нужда от добра размяна на становища. И накрая, господин председател, може ли да блокирате адекватно време следващия път за този въпрос? Защото това е законодателно досие, което е значимо и трябва да му отделим повече време. Разбира се, господин Босотило. Високо ценим вашата готовност да отложите тази точка от дневния ред, но и да се видите с докладчиците в сянка и да правите така, че на следващото ни заседание ние да отделим достатъчно надлежно внимание на това досие. Много ви благодаря за готовността да си сътрудничим и, както казах, 3 е 2. Среща с полските представители. Представителите на полския парламент. Съвместно заседание. То ще бъде един час. Благодаря.